So, colleagues, ladies and gentlemen, liebe Gäste, willkommen zurück nach der Mittagspause. Zu... И така, колеги, добре дошли отново. Искам да приветствам е, гости от Франция, Бургундия. Те участват в един проект по Еразъм и са хора от училища, директори, учители, инспектори. Добре дошли! Wir werden die Nachmittagssitzung mit einer Anhörung zum Thema Ще продължим с изслушване за културните столици в Европа. Имаме 8 експерти, които сме поканили. Това означава, че ще трябва да спазвате времето за изказване, тъй като ще искаме да има и време за въпроси. Така че, моля не само експертите да спазват времето за изказване, а и колегите. Така че, колеги, моля, не дръжте доклади. Оставете време и на експертите да отговорят в последствие. Надявам се да имаме оживена дискусия. От 85-та година всяка година Два града в Европа са отличени с титлата столица, културна столица на Европа. По този начин се променя имиджа на града и се поощрява развитието на културата. Фокусът е културата в широк смисъл – ние целим да имаме устойчиво развитие в съответните градове. Не става дума само да се правят мероприятия един-два дена в тези градове, а да се създадат структури, които да поощряват развитието на културата в целия регион. По този начин се подчертава културното богатство в Европа, културното разнообразие и принадлежността към една обща към едно общо културно общество. Градовете често се преоткриват по този начин, развиват своя потенциал и развиват нови форми за туризъм. Културна столица на Европа означава културно и териториално сближаване. Освен това, фокусът се приема, премества и към гражданите. Надявам се да получим отговори от експертите като какви са най-големите предизвикателства пред провеждането на проектите, какво е бил най-добрия проект, какви са последствията. Темата за наследството, за полуките винаги е много интересна. Как столица, културна столица на Европа променя един град – какви са полуките от грешките, какви грешки са направени. Много е важно човек да говори и за грешките си, не бива да се говори само за успехите. Много е важно човек да се получи от грешките на другите. Въпросът е дали дадения град е развил стратегия за развитие на културата, какви са какъв вид култура е била поощрявана в развитието на града, гражданите били ли са част от културното развитие и културните мероприятия или са били просто наблюдатели? Има ли възможност за омрежаване на културните столици? Има ли възможност за адаптиране на културните столици към новите предизвикателства? В първата част на изслушването ще говорят експертите за проектите си. Във втората част експертите ще говорят за оценките на проектите. Той ще ни се представи перспективата на външните експерти. Хавиер Фидел Пая Руис, той е артистичен директор Сан Себастиан от 2016 година. Освен това сме поканили Жири Сочанек, ръководител на Европейската столица на културата Пилсен от 2015 година, Тама Шалай, ръководител на културния културното сдружение в Пеш 2010 година, Диана Чивле, ръководител на про програмата от Рига през 2014 година и не на последно място госпожа Росела Тарантино. Колегите, които бяха с нас в Мадейра я познават. Силвия Яман и Агнешка Влажел, членове на експертната комисия – номинирани от Европейския парламент и Беатрис Гарсия, член на експертния панел от комисията. Благодаря ви за вашето присъствие, благодаря за желанието да говорите пред нас и да отговорите на нашите въпроси. Нещата, които ще обсъдим сега, ще се влеят в нашата бъдеща работа, за това това е това изслушване е много важно за нас. Искам да ви напомня още веднъж, че имаме 7 минути време за всеки експерт и давам думата на Фидел Пая Руис. Presentation ready? Готова ли е презентацията? rate and I control it. Yeah. Dear members of the Committee on Culture and Education. Е, скъпи членове на Комисията по култура и образование на Европейския парламент, благодаря ви за това, че ме поканихте да участвам като експерт на това публично изчезване. За мен това е чест, отговорност и предизвикателство. Е, за мен е чест, че работя с, с 6 е, представители на европейски столици на културата от 2005 година насам. Виждаме колко е важно да се осъвремени програмата. Виждаме как са вързани е, всички европейски столици на културата. Трудно ми е за по-малко от 10 години да го кажа. 26 ключови думи са свързани. Искам да кажа кои са те. Споразумение. Най-лошото, което може да се случи е столицата, която кандидатства за такава титла да не бъде подкрепено от политическите партии. Трябва да има политическо споразумение. В противен случай такава титла не може да се дава на град, който може да приеме това като наказание, защото това може да се окаже оръжие в политическото бойно поле про, промяна в поведението, трябва да се промени мисленето на хората, по-добра връзка на културната сцена и по-добро разбиране на Европейския съюз като цяло. Култура. Каква култура? Европейска култура ли? Много, могат да се дадат различни академични отговори, но европейската култура е, са основни предположения, ценности и убеденост на европейците, които са убедени, че принадлежат на една и съща обща област, т.е. хората чрез културата ще се почувстват европейци. Е, всичко трябва да се основава на човешки права, общи заплахи и най-вече въпроси свързани с екологията. Е, председателката моли оратора да говори, ако може, малко по-бавно. Той казва, че ще страда, ще се опита, но ще го заболи. А, така че е, ние трябва е, да накараме хората да се почувстват, че сме европейци, възоснова на човешки права, общи заплахи, въпроси свързани с екологията. И сега публиката е в много по-голяма степен цифрова. Разнообразието едно и също ли разбираме? Колко е различна всяка страна вече и колко трудно е това? европейско измерение, един единствен въпрос. Има ли една единствена характеристика, която разграничава публиката на национално или на европейско ниво? това е английски язик. Тоест има глобално, но не просто европейско измерение. Финансиране. Ние очакваме титлата да бъде съпроводена с економически принос за развитието на даден град и трябва да се види и какъв е бюджета, който се инвестира от местни, регионални и национални власти. И за това е, наградата Мелина Меркурий трябва да бъде съпроводена проводена с повече средства и е, дадена е, е, столица, която е избрана, трябва да получи повече точки от Creative Europe. Цели. Кои са постижими и измерими цели за вас като депутати в Европейския парламент? Какви са целите, които искате да постигнете всяка година? И човешките права. Може, ако дадена е, е, даден град не подкрепя изцяло Общата декларация за правата на човека, никога не трябва да получи титлата Европейска столица на културата. Отражение как да се измери културното развитие на европейските градове. Тоест, е, е, когато ЮНЕСКО публикува 2030 години културни показатели, ще можем да измерим успеха на тези европейски столици според туризма и економика. Защото е, на, на, можем ли да кажем, че не ни трябват хора на изкуството и култура, а председателката, много бързо говорите, не само преводачите не могат да ви следят, но и тези, които слушат превода, не могат да следят мисълта ви. Ако обичате, ще ви дам още две минути. Говорете малко по-бавно, ако обичате. Отговор страхотно. Ще... Точно това исках да чуя. Браво. И така а, търсим работа. Та, първият въпрос беше хора на изкуството ли ни трябват и просто хора, които ни развличат. допълнителни работни места. Това е тест. Много често след годината на празници има е, свръхквалифицирани хора, които трябва да занижат е, компетенциите си и да отидат да живеят в друг град. За, ние знаем защо. Имаме база данни, има мрежа, но тази мрежа не е официална. Това е семейство, ние се обичаме помежду си, ние сме били заедно, споделяли сме една и съща ситуация. Това не е официална мрежа. Най-старите, най-дългите проекти в Европейския съюз в културата са мрежа. Това е факт. Окей? Okay? езикова политика. Това е друго измерение. Е, езика на Европа е превода, така че имаме много работа. Трябва да намерим публично финансиране за езиковите права в Европейския съюз и в културата. Маркетинг, тук ми трябва 30 секунди, много е важно. Европейската комисия трябва да отдели повече средства за рекламата на титлата Европейска столица на културата. Аз съм сигурен, че вие можете да посочите някои градове, които са били европейска столица на културата. Но вашите съседи или вашите роднини могат ли да кажат е, нещо. Много често това се сравнява с е, културни олимпийски игри, които обаче са абсолютно неизвестни. 2006 година ЕКОК е, привлече големи градове. В момента кандидатите и победителите са много по-малки градове. Те е, имат по-малко средства, отколкото биха имали Ливерпул или Барселона. Защо искаме малки градове да плащат за маркетинг и за комуникация, за тази европейска титла? мрежа, както казах, трябва ни реална мрежа. В момента има 60 градове. Ние сме най-голямата и най-силната мрежа не само на европейски континент, но вероятно в света. Забравата. Един единствен въпрос. Е, колко града вече са забравени, изчезнали са, след като са били европейска столица на културата. Представете си, че те отиват на сайта на дадена община и виждате, че там не намирате нищо. Това значи провал, а не успех. Партия много често знаем, че това е въпрос на чествания, да бъдем заедно. Е, ние, е, европейците, можем да споделим най-лошото, но и най-хубавото помежду си. Качество. Още 7 минути ще ми трябват и за това прескачам, отивам направо на жилищата. Представете си, че част от наследството е всяка община да бъде част от програма за жилища. Ние в момента имаме най-голямата програма за резиденции или жилища за хора на изкуството туризъм. Колко от вас са платили от джоба си за Европейска столица на културата на повече от 300 км от там, където живеете? обикновено се привличат посетители само от околностите. Ние не искаме нищо допълнително, нещо безпредседентно. Европейската столица на културата трябва да бъде културна мека за европейците. Доброволчеството трудно се приспособяваме към всяка община и страна в Испания или в страната на баските се смята, че това е неплатена работа, т.е. това е риск. Още нещо. Е, бяла книга. Обсъждали ли сте е, с членове на комисията, когато посетихте Сан Себастиан? След 35 години не смятате ли, че трябва да започнете да създавате бяла книга за европейските столици на културата. Библията на културна Европа те първа трябва да се напише. Не говорим за ксерокопия. Трябва да има вдъхновение. Да не правите това, което предшестващи да са направили. И всяка година, това е почти последния диапозитив, пет години са доста дълго време, за да бъде избран даден град – Три години са достатъчни, ако програмата е адаптирана. Е, По настоящето решение 2017 година е 1545 е за този парламент е, трябва да се съкратят сроковете, защото иначе европейската столица ще бъде много демодирана и устаряла. И накрая един въпрос защо северо-западните страни не искат да кандидатстват, защо участват само страните от юго-источната част. Моето мнение е, че европейските големи градове имат памет, велико минало при първата резолюция, при първото решение. Те не са изцяло адаптирани, търси се подходящия момент и е, дали Европа има достатъчно памет за миналото. Благодаря ви. И е, моля за извинение преводачите. Thank you very much for this quite Председателката благодаря за това цялостно и структурирано изказване на днешното изслушване. Сега давам думата на Ирис Сучанек. Също имате думата за 7 минути имайте предвид, че има превод, така че може би ще ви трябва малко повече време. Здравейте. Аз ще съм малко носталгичен, не защото идва коледа, а защото следващата година ще празнуваме петата годишнина от номинацията ни за столица на културата в Пилзен. И така ще направя кратък преглед на нашите успехи и грешки, или по-скоро на моите грешки като ръководител. И това е положителната част на презентацията. Погледнете, това са успехите ни, които сме виде... означили тук, туризма. Това беше нашият най-голям е, културен проект в Чехия на стойност 68 милиона евро. Е, историята беше положителна в крайна сметка, но не винаги беше такава, докато се провеждаше и подготвяше проекта. Ще ви разкажа Ще ви представя трудностите от страна на менеджерска гледна точка. <clears throat> Както и Шави каза, нещата трябва да са в баланс. Ще говоря неш... малко и за инфраструктурата. И така баланс. Виждате червената червената лента показва националния принос – някои държави трябва да мислят за сериозни, сериозен принос, сериозни средства, защото голяма, в, голям, в много случаи това, което обещава държавата, не го дава. В случая на Чехия ам, приносът беше малък, но поне бе даден. 50% от бюджета за този проект дойде от общината. Ето за инфраструктурата мога да кажа този театър, нов театър бе построен в, рамката, в рамките на проекта Столица на културата. И това са силните страни на един такъв проект. Виждате 41 милиона евро инвестирани в инфраструктура – 4 милиона в нов театър и останалото в различни видими проекти в Пилсен. Има малък дисбаланс, ако погледнете по-надълбоко. Може да си помислите колко проекта, колко представления са се случили в новия театър, не повече от 5. Просто защото липсваше подготовка, сградата бе построена в последния момент и за основната година и за, за първата година имаше само пет постановки. Но така или иначе, това е един нов театър, най-новият театър в Чехия. Но това бе един проект, който остана. Един от основните принципи на Европейската столица на културата е, е да проектите да са европейски, да са разнообразни и през последните години имахме много, над 40 проекта а, в които включваха сътрудничество с Германия, с Япония, с други страни. Така че трябва да сте много практични, е, когато планирате този проект. 100 000 човека бяха на това представление, огромни кукли по улиците. Е, участваха полски, чешки, словашки артисти. Въздействието върху публичното пространство е голямо, промяната на града е голяма и естествено има и проекти, които включват и хората. Гражданите от региона трябва да бъдат включени също в проектите. Това е снимка от една изложба, която бе организирана от гражданите на Пилзен, а вдъхновението дойде от подобна изложба от Марсей. Сега основното предизвикателство какво остава? По принцип новата инфраструктура, бранда, е, някои културни проекти и креативната индустрия, която започва да оказва все повече влияние и се радвам, че структурните фондове отделят все повече внимание на културата. Това е една модерна снимка от Билзен. Това е един от най-интересните проекти Това е едно пространство, където се случват международни проекти. Това е, например, проект в сътрудничество с е, германци от Регенсбург. Имаме регионални фестивали, които организираме а, е, от Бавария. Колеги идват. Ние сме много практични в е, планирането на трансграничните проекти. Това е един фестивал на светлината. Ние се опитваме да поощрим развитието на креативните индустрии. Викаме артисти от целия свят, събираме най-различни хора и има и създаваме един краен продукт, който може да тръгне по света. Ето, например, този фестивал на светлината отида и в Рига. И последният слайд. Това са проектите, които следват. Има малки е, фестивали, които се провеждат като последствие на голямото събитие. И по принцип най-различни стимули за креативната индустрия, различни организации, които бяха създадени по време на проекта, продължават да съществуват и да действат. Това е историята на Пилсен. Аз смятам, че проектът остави много голямо влияние, но по принцип нещата зависят главно от няколко човека, организационния екип, кмета Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря. Следващият оратор в, от първия кръг, преди да имаме възможност за въпроси, това е Тана Шалай. Uh, Благодаря. Добър ден. Е, аз няма да говоря на английски би ми било по-лесно, но ще говоря на немски. Äh, ganz kurz zusammenfassen, wie Page damals lief und, und äh, ich denke, es ist sehr... Съвсем накратко ще разкажа това, което ни се случи и най-вече ще говоря за нашите грешки, не само за хубавите страни. Защото е много хубаво да се поучим едни от други от грешките си. Ще бъда критичен. Сега историческия контекст. Започнахме работа с Есен, Хесен и Истанбул. Изпратихме заявлението си през 2004 година. Това беше важна година за нас в Унгария, защото тази година се присъединихме към Европейския съюз. Това беше естествено ново начало, но имаше и много трудности. След малко ще говоря за тях. Контекста на Европейската столица на културата. Какъв беше той? Значи, изпратихме си заявлението през 2004 година, а през 2001 година се случи пър, пър, пър, културна промяна на парадигмата. През 1991 година за първи път започна да се говори за културни градове – което даваше възможност на градовете културно да се развиват. Това беше за нас нова парадигма и тя много ни вдъхнови. Затова решихме да се, да се ангажираме с още 10 града в целия този културен контекст. Три бяха нашите приоритети. Искахме да демократизираме понятието култура как човек може да демократизира културата, как може да се демократизират е, структурите за взимане на решения. Това беше една много важна и голяма цел. Втората ни цел беше да осветлим нашата културна ситуация. Ние казахме, да, това е нашата ценност, нашата стойност и нея ние искаме да, праз... да, да възвеличаем. И ние сме едно мултинационално общество и това искаме да го покажем. Нашите различни националности искахме да бъдем, да ги вдъхновим и да станат, и те да станат, да функционират като културни посредници. Това беше вторият ни приоритет и третият ни приоритет беше, както казах, след промяната на парадигмата, след Глазго, ние се намирахме в една постиндустриална ситуация и искахме да заместим с култура изчезн... изчезналата индустрия. в града. Това бяха основните ни приоритети. Имаше обаче и пречки. През 2004 година все още бяха на лице е, старите комунистически структури, т.е. този менталитет, който налага нещата отгоре надолу. Това беше начина на мислене и в обществото. Това беше една голяма пречка за нас. А, Унгария беше много централизирана държава. Всичко се случва в Будапеща и ако нещо се случи извън Будапеща, то просто не се случва, не се вижда. Така че започнахме с децентрализацията. На следващо място, през 2004 година с присъединяването към Европейския съюз трябваше да хармонизираме законите си и това беше за нас проблем, що се отнася до сигурността и е, имаше много промени в е, тръжните процедури, в обществените поръчки, непрекъснато имаше промени и това беше за нас голямото предизвикателство, правната база беше много несигурна. Освен това, възприемането на източна Европа беше по-различно. В Брюксел не се виждаха културните разлики така ясно. Оказа се, че ни трябва цял истински речник, за да се разбираме, защото ние казвахме една и съща дума, но разбирахме различни неща под нея. Освен това, е, Нямаше ясни правила за заявлението. А, всъщност, неформалната мрежа за столици на културата бе създадена в последствие, именно защото решихме, че имаме нужда от една платформа за изграждане на капацитет и обмен на опит. Какви са резултатите? Първата цел – а именно да демократизираме културата. Това беше го голяма грешка. Не успяхме с тази цел. Това беше най-голямата сянка, която бе хвърлена върху проекта която тегнеше върху проекта. По отношението на интеркултурния аспект и международния регион, това беше нещо хубаво. Е, работихме с е, немски колеги, с сръбски, с харватски колеги. Имаше много смесени проекти, някои връзки все още продължават. И е много хубаво, че наистина бе подчертан международния характер на региона. В една, една керамична фабрика бе преобразена на квартал. Тоест, имаше една много силна инвестиция в инфраструктурата – но проектът беше много труден. За щастие всичко завърши добре. Този проект промени облика на града. Виждате тук снимки. Ремонтирахме една цяла улица, и изградихме нова библиотека в рамките на този проект. Керамичната фабрика бе направена един квартал на изкуството бе построена и една музикална зала. Още нещо искам да кажа. Много е важно да човек да знае какви са предизвикателствата, културните, социалните, градоустройствените предизвикателства и, чов... и е също така важно човек да си изгради стратегия за тяхното преодоляване. Освен това, много важно беше гражданите да участват в проектите. На последно място, може би, да обобща последния начин, има един пункт, в който градовете могат да бъдат подпомогнати от Европейския съюз, а именно политическото внимание и влияние. Много е трудно, когато един град кандидатства, защото от европейска страна няма ясна подкрепа за проектните екипи. Така че пледирам в, за повече подкрепа за отделните проекти и за екипите, които организират столицата на културата. Благодаря, казва председателката. Много беше интересно да се види и да се чуе какво се случва на практика, какво трябва и може да се направи, какво не бива да се прави. Сега искам да дам думата на нашите членове да зададат въпроси. Имате ли въпроси, колеги? Петра Камерверт, госпожа Шойтрова. Zuerst dann, ich fange an aufzuschreiben. Kammer, Ewart, Matic, Melbade, Heide. Ja. Добре. Това са колегите, които искат думата за момента. Благодаря ви за трите изложения. Те бяха много интересни. Първо, ние, ние, ние ви Благодарим, благодарим, защото знам, че сте положили големи усилия за тези европейски столици на културата. Имам два въпроса. Вие споменахте необходимостта от политическа подкрепа. вие самите, в вашия град, по време на подготовката, по време на самите дейности на Европейската столица на културата, получихте ли достатъчно политическа подкрепа? Ние бяхме в Пилзен, в Чехия. Знаем, че не беше толкова лесно, защото имаше промяна на политическите представители. Отнася ли се това за трите града? say to continue and to uh, really um, explain uh, the, the... Как успяхте да обясните и да убедите хората? Как успяхте да ги убедите в е, значението на вашата програма? Ако... Как убеждавате хората, ако не получавате достатъчно подкрепа? Вторият ми въпрос е. е стана ли вашия град е, по-известен, по-прочули се вашия град, след като беше Европейска столица на културата? Може ли да се каже, че е, в вашия град, докато беше той столица на културата, Европейския съюз е, стана по-видим? Станаха ли по-видими нашите общи европейски ценности в града ви? Можете ли да кажете нещо по това? Нека съберем няколко въпроса. Ще съберем три въпроса, след което ще последват отговори и после ще има още един кръг. Петра, благодаря. Благодаря за чудесните презентации. Имам прост въпрос, но може би отговорът ще е труден. Ние през последния мандат казахме, че Столицата на културата не би трябвало да е събитие за една година, а трябва да има устойчивост. Тоест и след тази една година, е, когато има много цветни и интересни предприятия, хубаво е и след тази година да остане нещо в градовете. Тоест да има устойчивост. И моят прост въпрос е, какво е останало в градовете? Госпожа uh, Първо, благодаря ви за презентациите. Имам въпрос към Хавиер Пейер. Когато изложихте основните си точки, вие ни вдъхновихте. Основните точки по европейските столици на културата – но вие изразихте съмнение по 5 годишния подготвителен период. Аз също е, искам да изразя съмнение по това. Особено като си има предвид, е, че културата трябва да се възползва от културната инфраструктура. Стигат ли 5 години? Бихте ли посочили допълнителни доводи в подкрепа на това, което казвате? Освен това, Искам да приветствам идеята за бялата книга. Може ли да я доразвиете? Какво имате предвид под тази бяла книга вие? Може би ще дам думата на експертите, за да отговорят на първите въпроси. Bueno, en esta vez voy a hablar en castellano. Eh, bueno, en primer lugar, sobre las cuestiones que... Не, напред по въпросите, които бяха поставени, що се отнася до политическата подкрепа, искам да кажа, че Сан Севастиано през всичките процедури имаше промени. Всеки път, когато имаше избори, имаше някакви промени, което означава, че политическата подкрепа беше винаги при всички случаи подкрепата е била абсолютна. Променя се политич, политика, променя се политическото виждане, но в областта на културата трябва да имаме и същи виждания, докато не винаги е така. И всъщност ръководният орган, който отговаря за всичко това, не трябва да бъде политик, Хубаво е да има политически виждания, но не трябва нещата да се политизират. И мисля, че това е важно в този случай. След това, дали Европа е по-видима в Сен Себастьяно, без съмнение е така. Но позволете ми да уточна какво е Европа. Европа всъщност е едно съвместно творчество, едно съвместно участие откриването на полските песни и танци. Това е една нова, разкриване на една нова култура и това, което имаме нужда е да се опознаваме едни и други, за да може да се разбираме. За да живеем в мир и за да се разбираме, трябва да си дадем, подадем ръка. Segundo comentario, ¿qué es lo que queda? La pregunta... И какво остава, беше въпросът. Това е много важен въпрос и особено днес. Сега всъщност втората резолюция определя критерии за кандидатура и сега е третия период до 2003 година. От предишната резолюция, това, което остана, остана все пак нещо и на 31 декември, както казаха някои специалисти, европейските столици на културата могат да затворят вратата и просто да спрат да съществуват. Но това никой не трябва да го допусне. Ако един град е кандидат, това е за да стане завинаги член на едно семейство. И що се отнася до петилетката на Белата книга, отговорите. Инфраструктурите много лесно могат да се работи с тях. Имаме по някой път инфраструктури, които са завършени, театри, които са построени, други не са завършени. Е, и всъщност строителите решават и които казват на архитектите кога проектът трябва да бъде да бъде осъществен. Мисля, че всичко може да се приспособи. Първата година се избира столицата и града има една година да приключи с този проект. И след това следват три години. Значи това е един проект, който може да се приключи първата година, след това да се засили капацитета, да се подготвят хората – да се осигури комуникация. Но с подходящи мерки нещата могат да се осъществят. Така няма да бъде загубени, няма да бъдем загубени. Приели сме тази столица, след това ще поискаме от града и повече, но според мен Бялата книга Това е създаването на един ръчник, който позволява да се подготвят нещата. Но ще ви дам един пример. Може да говорим за промяна на, на посоката на управлението, за конфликти. Всички ние сме имали този проблем, но когато знаем какви са проблемите, вече може да се справим и когато открихме, че в Пилзен и в други градове в цяла Европа няма нито един случай на европейска столица, който да е запазил правилната посока, една и съща посока от началото до края. Ако вие имате такъв пример, кажете, ще подготвя един медал, ще издигна статуя и така нататък. Тук не става дума да се преписват нещата един от друг. Трябва човек да има някакви напъци от самото начало, един проект. Благодаря. Благодаря на преводачите, които днес са изправени пред едно сериозно предизвикателство. Well, uh, talking about the politicians and the uh, political support, uh... Сега за политиците и подкрепата им. Мога да кажа, а, бихме могли още два часа да си говорим за това, но по принцип има два, поли, два, два проблема тук, когато няма политическа подкрепа. Първо, първия проблем е на местното равнище. Това означава проблема, проблеми в управлението на проекта. Това е нещо, което по принцип може да се преодолее чрез стъпки в организацията и управлението. Но второто ниво, националното, е по-проблематично. Това е нещо, което може сериозно да застраши проекта на международно равнище. Ето, например, има един град за две, за 2021 година и получава по-малко от 20% от обещания бюджет от националното правителство. И това е голям проблем. Обвиняват се Обвинения хвърчат насам и натам, но проектът е застрашен. Може да се промени. Ако мога да променя нещо в цялата концепция, ще, то ще е следното. Националното правителство трябва да се обвърже официално с финансов ангажимент, да закове една цифра и да я спази. Независимо от това дали кмета на града е от същата политическа партия, независимо от всякакви други фактори. Националните правителства трябва да са силно ангажирани, защото това е много важно за производствената фаза на проекта, така да се каже. В случая на Пилсен, може би защото то беше най-западния град в страната и много про- европейски а, имаше подкрепа за Пилзен. И беше и, това, и, и хората казваха, да, аз съм европеец, това беше за тях естествено нещо, което не беше така за източната част от страната. Аз направих миналата седмица презентация в Пловдив за нашия проект. Един час говорих, но наистина имаше примери за това как, какви са положителните резултати от един такъв проект. Как, например, през 85-та година в Берлин – е започнало Берлиналето именно в рамките на един подобен проект. И от, този, от това мероприятие е проистекла тази огромна традиция всичките тези години. Има подобни проекти, има такива хубави истории. Има няколко принципа, които трябва да се спазват в този случай. Например, по време на основната година човек трябва да успее да хване главната енергия и да използва след това. Повечето от градовете успяват да се справят и успяват да използват по устойчив начин наследството и след това. Съвсем накратко ще кажа следното. Аз не съм сигурен, че трябва да че трябва да провокираме един диалог в момента, но наистината е, че националното правителство може да помогне много – Ако правителството да дава повече пари, отколкото града, тогава съотношението се променя. Това, това преживяхме в Пич. Тогава политиците не знаеха какво се случва и какво трябва да се направи. Политиците ни казаха, бе правете каквото решите. Какво направихме ние? Ние получихме от града много силна подкрепа и то за инвестициите в инфраструктурата. Тази година имаше прев... национални и общински избори в Унгария и за това инвестициите в инфраструктурата бяха много щедри. Но имаше и много силна подкрепа от националното правителство. Правителството не искаше да направи нито една грешка. Бяха много внимателни. И за нас това беше дебат. Дали искаме по-скоро да експериментираме или пък да се осла, осланяме на сигурни неща, на традиционни неща. Но експерименталният характер за такива проекти е много важен, според мен. При нас също имаше много промени в управленческата структура и при фазата на приложение имахме три различни кмета – по време на тази фаза. Ситуацията никак не беше проста. Сега дали е, градът стана по-видим? Да, така е. е градът е на 30 км от харватската граница. Имаме много интензивен обмен с Германия, с е, немското мълцинство, с, е, работим с сърби, с харвати. Така че този град е, е, е много международно оцветен, така или иначе. Сега при подготовката как, за какво трябва да се внимава. Мисля, че подготовката е много важна и още от, при подготовката трябва да се започне с експериментите. Хубаво е, че градовете имат 5 години време за подготовка, но най-напред трябва да се съгради един, едно здраво управление, една здрава управленска структура. На следващо място трябва да се привека, привлекат хората да бъдат убеден, убедени, убедени да сътрудничат и да експериментират. Мисля, че по принцип тази инициатива е хубава инициатива на Европейския съюз. Благодаря. Сега ще преминем към втория кръг въпроси. Приключвам с списъка. Ако някой иска да зададе въпрос, моля след това защото няма да успеем да приключим на време. Зная, че диалогът, т.е. дискусията е много интересна, но нека не губим времевия хоризонт от поглед. Frau Билбао, Herrn Хайде и Frau Бочкор. Това са колегите, които ще се изкажат. Господин Матич. Thank you for your... Благодаря, госпожо председател. Първо искам да ви благодаря за тези изложения. Темата е особено интересна за мен, защото Хрватия ще бъде домакин на следващата европейска столица на културата през 2020 година. Е, може би има няколко въпроси, които ще бъдат полезни за Река. Искам да чуя мнението на всички изказали се до сега. Вие всички споменахте нещо, е, по което искам да ви задам въпрос. Моля ви, е, намерете време да ми отговорите. Как гарантирате устойчивостта на е, програмата на тези европейски столици на културата чрез финансиране и мотивация? Може ли да продължат тези дейности да, след като изтече годината, когато е получена титлата? Е евентуален риск при изпълнението на програмите за Европейска столица на културата? Какви са рисковете, вътрешни и външни? Бихте ли посочили някои затруднения, пред които са се справили страните ви? Dank. Äh, jetzt äh, Frau Bilbao. Thank you very much. Госпожа Билбао. Bueno, en el primer turno se han hecho ya muchas preguntas y yo voy a aprovechar. Благодаря. Хавиер. Искам просто да благодаря на всички отговорници за европейските столици на културата и най-вече искам да се обърна към Хавиер, защото той успя да предаде ентусиазма и мисля, че това, което най-вече е този проект, това е гордостта, която човек изпитва да живее в този град. Но имам все пак един въпрос – Европейската чувственост, чувствителност се запази, но определенето на тези градове за европейски столици дали повлия някакси на хората, дали културната е инструмент, който е помогнал на тези хора да вървят напред, какво стана всичко? Отбелязали сте някаква културна промяна, след като града е бил избран за Европейска столица на културата? Аз аз съм баска и мисля, че цялата общност, всичките граждани наистина са изпитали това. И, и това е една чудесна възможност за гражданите да могат да живеят, да споделят това, което е било. И за това задавам въпроса на Хавиер. Аз участвах в интергрупата за младсинствата. Възползвали ли сте от възможността да вземете някакви мерки и да направите нещо, което да се предава като факел град на град? Знае, че мрежата е нещо сложно и нещо много ценно, но исках да знае дали какво какво сте направили с предаването на факела? Искам. Няма съмнение, че европейските столици на културата става все по-публична Европейски съюз. И хората се очудват и аз се очудих, като чух цифрите за Пилзен. Е, очаквания бюджет е бил 4,9 милиона европейско финансиране, а всъщност се стига до 9 милиона. Много средства са за инфраструктура, около 49,6 милиона. Получихте ли някакви европейски фондове за инвестицията? Искам да попитам и другите европейски столици на културата. Е, какъв е опита ви с европейското финансиране? Госпожа Бочкор. I'll speak Hungarian. Nagyon sok minden elhangzott már, és köszönöm ezeket a nagyon tartalmas előadásokat. Е, ще говоря на унгарски. Искам да благодаря на всички, които направиха изложение днес. Имам два въпроса. За първ път е, чувам за неформална група или места, където се разменя информация или опит. Е, е, питам ви, защо не се опитате да направите официална тази връзка, да споделяте опита си? Бихте могли да отправяте предложение до Европейската комисия, как програмата да стане по-ефективна? Това е първият ми въпрос. Втория ми въпрос е следващия. Доколко съдържанието на тези програми е здраво и стабилно в е, каква в каква степен резултата след 5 години отговаря на намеренията от преди 5 години? Доколко търпи развитие програмата? Е, Хапая Руис. Мене. Така, по същия, в същия ред. Ah, vale, perdón. Vale, gracias. Bueno, pues para responder, intentaré muy brevemente. La sostenibilidad de los proyectos es el secreto que. Съвсем накратко ще отговоря. Всъщност, тайната е това, че лидерите въвеждат въвеждат мероприятия, които стават в града. И това е като някакъв балон, който е, може да се разпадне във въздуха, но с е, ангажиментите, които бяха поети в Сен Себастьяно, всичко беше запазено. Мисля, че основната тайна е да се въведат истински проекти. И благодаря много на госпожа Билбао за хубавите думи, които каза. Бяха поети много интересни инициативи. Ще се опитам също да отговоря и на госпожа Обшко. Да, трябва мрежата да се разшири, но не само като искаме помощи. Да, има неща, които за нас са необходими, но не, не всички ще защитават нашата идея. Има някои неща, които могат да бъдат разгледани по друг начин. Може да има друг начин да се анализират нещата, които бяха направени, но според мен трябва да си припомним и най-старите проекти. Що се отнася до участията и до финансирането, което получихме, беше много интересно в Сан Себастьян. Нашата програма се основаваше на съвместното съществуване и в Сен Себастьяно като туристически град. не сме използвали това, че всъщност сме били европейска столица на културата, но за първ път успяхме да получим помощи от Творческа Европа. Това е което исках да кажа с две думи. Speaking about the, the financing and the sustainability, uh... Говорим за устойчивостта на финансирането. За мен най-добрата практика е как да изграждаме капацитет. Как си обучавате културните дейци на място? Как работите с тях? Как работите с тях, докато подготвяте офертата за търга или за самия проект? Според мен това е най-добрият начин да се е, запази и да се получи финансиране за устойчивост. Вече казах, е, трябва да се действа много практично, да се мисли за евентуални потенциални фондове за бъдеще е, когато ходихме в е, поглед, е, когато те бяха почти към края на тази година, когато Плоди беше културна столица, те обявиха награда за културно наследство. През 2020 година половината от сумите е, ще бъдат раздадени за награда за културно наследство. Това е пример за е, финансов принос след като приключи годината на Европейска столица на културата. Сега, риска по изпълнението на програмата. Според мен основният риск е баланса, който трябва да се търси между местни и международни програми. Защото очакванията на местните хора е да се, получ... да се изтъкне спецификата на техния град или община. Докато е, при международните програми нещата стават европейски или интернационални, принципите стават е, европейски или интернационални, т.е. трябва да адвокатствате, да говорите, да водите дискусии, да водите последния въпрос – има възможност да промените нещо на етапа на изпълнението на програмата, Можете, например, да организирате открити търгове, които да се основават на нуждите на местната културна сцена, на обикновените хора. Винаги има пространство за адаптиране. Пет години са дълъг период за развитие на проекта и аз бих се съгласила да се съкрати периода. Може би 4 години стигат. Но когато даден град или община получите си титла, това е договор. Вие подписвате договор и той трябва да се изпълнява. И от тук и ролята на тези, които извършват последващия контрол, мониторинга, общината да остане на правилния път. Доколко се променя града, Пилзен се промени драматично. Хората използват вече публично пространство, в много страни е естествено да се живее на улицата, живата култура да бъде на улицата, докато в Пилзен най-видимата промяна беше как културата излезе извън сградите и се настани в публичното пространство. Е, хората станаха по-любознателни. Какво става около тях? Е, започнаха да участват в нещо съвършенно ново и което е, се отразява много чувствително на града. И накрая инфраструктурата 48 милиона за инфраструктура за 175 хиляди жители. Никак не са малко. За съжаление, обаче само 10% дойдоха от европейските структурни фондове. Не знам това хубаво новина ли е или е лоша, но във връзка с политиката по сближаването, вече на Чешката република се гледа като на развита страна, т.е. няма фондове за инфраструктура, за културна инфраструктура. Това, например, не се отнася за Харватия. И е, град Риека, според мен, се справя много добре. Е, намира се баланс между е, така наречените софт операции и инфраструктурни проекти. Има, доколкото знам, повече от 50% финансиране за нова библиотека и за музей. Създава се цял квартал, доколкото знам. И се надявам накрая това да се превърне в успех. Потенциалът е голям е, потенциалът е голям. Ja, das möchte ich auch bestätigen. Ich... Да, и аз искам да потвърдя. Много добър път сме. Що се отнася до устойчивостта? Обеден съм. Има добри и по-малко добри примери. Устойчивостта се постига като се създадат устойчиви структури и когато се инвестира в хората. Това каза и Иржи до някъде. Ние искахме да създадем структури и то не само инфраструктурните проекти, имам предвид тук, а да създадем добри практики, а именно и след годината на културата не премахнахме менеджерската структура на проекта. Това беше трудно. Общината реши да надгради на този опит, да запази менеджерската структура и да продължим с инфраструктурните проекти. След 2010 година обаче тази менеджерска структура стана фирма. И това е много добре, защото продължаваме да ползваме структурни фондове. От частта отговаряща за културната, културния проект също се обособи една структура – която продължи да, да, да съществува и е, е част от управлението на общината, отговаряща за културни въпроси. Дали това е добро или лошо, да го оставим на страна. Сега за фазата на приложение. Важно е в тази фаза да имаме добър баланс между местните актьори, които не, не провеждат огромни проекти и големите имена, които идват отвън. Тоест, голям и малък проект, голямо и малко шоу, това тук трябва да се намери добър баланс. И още нещо за тази фаза на приложението. Комуникацията трябва да бъде добре организирана с гражданите. Ако това не е добре организирано, това може да застраши целия проект. Хората трябва да знаят кога, какво, как и защо се случва. За инфраструктурните Осемдесет процента от 500 горе-долу милиона отидоха за инфраструктурни проекти. Много пари. Аз имам честа да Имах честа да организирам този неформ... тази неформална мрежа на столиците на културата. Просто тогава имаше нужда хората да обменят информация какво се случва, как се случва. Затова още в самото начало развихме една политика. А, това е затворено общество не правим маркетинг навън. Това, което се говори, се остава между нас. Но това беше в началото. Всяка година към нас се присъединяват две-три по-нови града. И в крайна сметка започнахме да се питаме какво правим и как да го правим за бъдеще, но виждаме, че се намираме в крайна сметка в един процес – и взехме решение в крайна сметка да се институционализираме и да създадем формално и официално тази мрежа. Благодаря. Сега приключваме с първия блок на дискусията. Диана Сивле е първата ораторка. Thank you. I will speak Latvian. Благодаря, ще говоря на латвийски. Uh, Рига беше Европейска столица на културата 2013 година. Рига винаги е била на кръстопът. Винаги е била на кръстопът между изтока, запада, севера и юга. Винаги сме създавали пътища, които минават през Рига. Това е търговски път. Търговски път, който минава през Рига и после преминава към, отива към Европейския съюз. Това е път от Балтийско море, имало е собствена валута. Европейските столици на културата целят да създават пътища – е, трябва да имаме предвид е, и валутата днес. Това е културата с огромна добавена стойност. Трябва да видим как да я разпространяваме. Нашия проект е, е, се разработи в много сложен период по време на економическата криза. Това беше форс-мажорно обстоятелство, не само за културата. Цялото общество живееше при изключително трудни условия. Ние живеехме е, оцелявайки. И за това на заглавието на нашия проект беше форс-мажор, извънредни обстоятелства. И тези извънредни обстоятелства, форс-мажор, се оказаха положителни, е, защото тези извънредни обстоятелства дадоха нещо на всички, неочаквани резултати, промениха живота и на града, и на хората към по-добро. Вие говорихте за ABC, ABC ние предпочетохме дългосрочната печалба за Рига. Ние очертахме семантични линии, семантични линии в самото заглавие, за да могат някои понятия и ценности да станат по-официални. Първо, жажда за океан. В тази рамка говорим за това как разбираме човешките ценности – Имаше различни дейности, участие в социални проекти. Друго голямо постижение водихме обсъждане по общата култура на Европейския съюз, властта, върнахме се назад преди 100 години, Първата световна война, как се е променила Европа след Първата световна война. В главната улица в Рига се казва улица на свободата. Това е важен символ. След това пътна карта. Дългосрочно това беше е едно от е, най-големите постижения, след като Рига беше Европейска столица на културата. Промени се обществото, то стана по-отворено и е, потреблението на култура нарасна – когато започна проекта, гледахме статистики и видяхме, че е, само 15% от хората активно са участвали в културни дейности. И затова решихме, че трябва да има комуникация. Цялата комуникация а, беше насочена към потенциални активни потребители на културни процеси това, че е, Рига беше европейска столица на културата, засили хор, хората осъзнаха по-добре някои решения, които се взимат в общината. Примерно, промени е, се самата структура на града, работихме с общности, е, тези програми се прилагат и днес. Имаме различни творчески квартали, творчески блокове в града. И най-важното, потреблението на култура нарасна. Това е много голяма печалба. Ако говорим за тези пътища, е, тези е, пътища са символ за, на нарасналото сътрудничество е, между творците в Латвия и в Европа по принцип. Е, съвместни творчески дейности, е, мултидисциплинарна мрежа, която включва не само представители на културните среди, но и хора от други, други области на живота. Още нещо важно в европейските столици на културата се чества културата в цялото и разнообразие. Тоест, насърчава се разбирателството между различни общности. Статистиките от проектите в Рига са убедителни. Виждате цифрите. Виждате цифрите, те говорят сами за себе си. Проекта постигна успех увеличи се броя на туристите. Хората отвън видяха Рига. Рига се появи в телевизионни програми в различни страни. Дойдоха много повече туристи в Рига. 18,9% увеличение на броя на туристите. Това е економически аспект, който е измерим. Но аз искам да спомена допълнителен пример. Един допълнителен пример от гледна точка на економиката. Той не е напълно разбран и обяснен до сега. В Рига, ето тук ви показвам друга картина, е, имаше много голям фестивал на певци. Участваха певци от е, повече от 27 страни. Това е открита сцена, песни, танци, един традиционен фестивал, е, който е, е част е, от списъка на ЮНЕСКО за културни прояви. Тогава, когато Рига беше културна столица, певци от 73 страни пяха заедно. Какъв беше економическия резултат от тази проява? разбрахме, че тези 3 милиона, които сме инвестирали в проявата, се отрази економически на бюджета ни. 21,5 милиона евро. Тоест, виждате колко по-силна е културата, отколкото очакваме и отколкото можем да обясним. Но, е, е, не бива да забравяме економически аспект, без да пренебрегваме емоционалната печалба, емоционалната печалба от такива културни прояви. Ето, е, това е една от проявите, когато беше открита това е верига на книгите. Това е средата на януари. Минус 15 градуса. Хиляди часове наред стояха на улицата и си предаваха книги от старата сграда на Националната библиотека към новата сграда на Националната библиотека. Тази нова сграда се казва Замък на светлината много символично наименование, но когато хората си продаваха книгите, това беше много емоционално. Хората си предаваха книга от ръка на ръка и споделяха чувства. Тия моменти са значителни и това е най-голямото постижение. Четири години след това се опитах да си отговоря какво беше толкова уникално в този проект – дългосрочно, важното е дългосрочната перспектива за подобна инициатива. Много е важно в тази мултиетническа европейска среда да имаме мозайка, да имаме мозайка, защото тук има мозайка от конфликти, т.е класическите стандарти в образованието и в науката се разпръскват в тези потоци от информация. Трябва ни време, за да стабилизираме ценностите си. Това са времената, в които сега живеем. Едновременно с това е Европейската столица на културата и нашата програма Форс Мажор е символ за това. Ние все още имаме стабилни ценности, имаме някакъв алгоритъм, поставяме на картата културната ни система, нашия град, нашата страна е, с ценностите им. Едновременно с това Европейската столица на културата е социален експеримент и един качествен проект за такава Европейска столица е когато културата се обединява с други аспекти, когато управлението на културата постига върхови ценности. Ние посочихме, че нашата култура е важна, но човешката, печалбата за хората беше най-важна. Защото всеки като зрител се почувства като малка, но важна част от тази наша единна и уникална Европа. Im ersten Block. Frau Rossella Tarantino, die uns auch in Matera schon mit großer Begeisterung а сега давам думата на нашата колежка, която видяхме в Матера. Тя се занимава с този проект с голямо вдъхновение и ентусиазъм. Госпожа Тарантино. Благодаря. Благодаря за поканата. Ще говоря за Матера, която заедно с Пловдив в момента е столица на културата. Матера е коничен град, град, който е, много се промени Е, този град беше срама на Италия през 50-те години, но през 90-те години стана културно наследство на ЮНЕСКО. Тази промяна стана вследствие на много вдъхновени личности – както италианци, така и чужденци. Това, което най-много ни обедини, беше състезанието да станем столица на културата. Хората започнаха да съставят, да създават колективна мечта. И то не беше просто мечта, не беше просто да се направи тръжната оферта – и то тя да е добра, брилянтна, започнахме да мислим какво искаме да правим през следващите 10 години в този град. Започнахме да задаваме неприятни въпроси и да надскачаме своя собствен хоризонт. Започнахме да работим и с други хора извън града с европейци. Това беше най-голямата промяна от, този, от това време. Когато започнахме да се подготвяме, е, мислехме за различните предизвикателства. Матера е малък град, 60 000 човека, в един регион с по-малко от 300 000 човека – т.е. доста по-малък град от средно големите градове в Европа. Нашата съдба беше следната. Ние внасяхме продукция, която е, бе произведена някъде другаде и си зададохме въпроса, може ли ние самите да произведем култура, културен продукт. И ние казахме да, но само ако привлечем към наш, на наша страна и, и гражданите. И ние се взехме много сериозно да го сторим. Не беше лесно, но 82% от, продук, от културните продукти, от, от продукцията в Матера беше оригинално наша. Ние решихме не просто да произвеждаме в Матера, accountants, but also to work on the forms. That's why we, we set up the Open Design School, uh, which is a center for... Um... Ето, например, Центъра за производство, за изследване Този център го оформихме по различен начин, използвахме публичното пространство по различен начин и това го направихме в други публични пространства, направихме ги производствени площадки и креативни творчески площадки. Много международни артисти участваха в този процес. 70% от, от това, което произведохме като културен продукт, без участието на гражданите. Ето, например, лириката, лиричната опера. Едно представление на лиричната опера се случи в града не на сцената с огромното участие на гражданите. Имаме социал... Имахме а, социалния светлинен проект. А, гражданите решиха да, да направят светлината, те да я направят. И това се случи на, на церемонията по откриването. Ние работихме в а, различни центрове в болници. Опитахме се да, да достигнем до хора, които по принцип не са заети в тази игра на културно производство. Това е друг пример. Това са колекции на възрастни хора, които дадоха своите колекции за тази изложба. Това е Вирджилия Сили, която бе хореограф на представлението, което се случи в този топос. Имаше картографии, имаше различни перформанси, имаше автори, които работеха заедно и произвеждаха нещо – заедно. Имаше много проекти, проекти. Работихме и в тези отдалечени области имаше специален проект за градините. Един фермер беше водещият водещата личност в този проект. И той ни показа неща, които да виждаме в градините, които по принцип не се виждат. Това е според мен и бъдещето. А, и това е нещо, което може да даде като добавена стойност на столица на, на културата – това е което направихме за туристите. Давахме паспорт на туристите като временен гражданин. Комуникацията. На два. Много инвестирахме в комуникацията и по различни комуникационни е, начини пра, направихме града видим. М както виждате, инициативата беше много успешна. Подписахме Е, договор между Европейската комисия, Общината на града и Националното правителство. Това беше много важно. Много беше важно също да се укрепи и връзката с европейското равнище, защото това е а, културна инициатива, инициатива, която пропива и до местното равнище. Ние сме съгласни че, трябва, че трябваше да подкрепим ЕКОК екипа. Това беше баскетболна, баскетболен матч. И ние подкрепихме ЕКОК екипа. Това беше важно за нас, защото имаше много общи предизвикателства. Бюрокрацията беше първата, първото предизвикателство. Това е по принцип общо предизвикателство за всички столици на културата. Много неща опираха до комуникацията, устойчивия туризъм беше друга наша тема. Но по-добре да спра до тук. Ако имате въпроси, ще им отговоря. А сега моля, може да зададете въпрос. Я, yeah, Джули. Uh, well, first of all, thank you uh, for the presentation. Първо, благодаря за всичко, което казахте. Съжалявам за първите, които пропуснах. Много се вълнувам от това, че присъствам тук. Особено чух това, което каза Матера. Сина ми участваше в откриването в пиеса Драма и ми изпрати видео е, аз не можах да отида е, с нашата комисия през октомври в Матера. Той ми изпрати видео и видях по телевизията е, как се съобщава за тази Европейска столица на културата. Той ми изпрати послание и аз го изпратих на Силвия Коста и го изпратих да й кажа, че сина ми свири там, на тази Европейска столица на културата. Матера. Така че е, чудесен, чудесно преживяване Матера като столица на културата. Искам да използвам времето си за изказване, за да спомена затруднения, труден опит. Това, което стана в Пловдив тази година малко по-рано, е, местните политици насърчиха хомофобията в е, Пловдив беше предвидена изложба за Балкан Прайд, но местните политици, местните политици се опитаха да се намесят. Опитаха се да се намесят е, в управлението на фундацията, която организира тази програма. Аз получих информация за това, защото аз съм в връзка с Пловди. Ние ходихме там през февруари на мисия, но изобщо никой не спомена за това. Но имам приятели, които участват в по-широко движение на европейските столици на културата. Върнах се в Пловдив през лятото, когато имаше такава хомофобска атака имах пряка информация, снимки, графити, заплахите е, срещу хората, които работят в фундацията. Е, знам, че вие сте общини партньори. Не знам дали следва да повдигам въпроса тук, защото девиза, ако искате темата за Пловдив беше нещо като заедно, т.е. нека бъдем заедно, елате всички заедно това са европейски ценности, но хомофобията или фобията срещу тези, които са си променили пола, е едва ли е европейска ценност. Аз исках да повдигна въпроса. Предишния път просто изтичаше мандата ни, но все пак не смятам, че това е много положителна реклама за Европа, за европейските столици на културата. Не знам дали трябва да има толкова публични антиевропейски демонстрации. А, така че искам да ви попитам какво можете да направите вие, когато преживявате нещо подобно, когато то е в движение. Е, това стигна и до вестниците. Във вестни Гардиан в Обедненото кралство стигна и до там. Така че не мисля, че хората, които работят в фундацията, са свършили чудесна работа, защитавайки програмата. Аз е, мисля, че е, местните е, политици, които не искат хомофобия, също са свършили добра работа. Ние трябва да запазим европейските си ценности, особено когато европейските пари и европейската марка е върху програмата. Това е, е опит, който е пряко свързан с Пловдив но аз съм силно обезпокоена и от е, цензурата. Писмото имаш, е, това, имам, всъщност имаш, не, не писмо, извинете, но при последното преживяване беше написано е, хас, да, иска да каже шит на английски. Да, шит на английски, но не са написано за всички букви. Та, това беше придружило писмо на комисията, не можете да работите по това, не можете да работите по това, когато изслушвате е, служители, е, това, което е, се говори в Галиция, например, мемориал, който всяка нощ се появява и всеки ден се почиства, но. Е, явно пишат шит на мемориала. Е, така че е, нека чуем кой как преживява цензурата. Когато организираха фестивала, те после играха и в Лондон. Те продължават да работят, но не могат да бъдат спокойни. Когато ние с Катлин проследяваме как се използват парите, искам просто е, открито да заговоря по въпрос, по който трябва да говорим. Ако ние не говорим открито като политици, то хората на изкуството, които са крайната жертва от този проблем. Това се отразява и на нас, и на невероятната мрежа, която сте създали от успешни столици на културата. Благодаря. Господин Адемов. Извинявам се. Искам да благодаря нашите гости за интересни неща, които казаха. Аз съм изключително удовлетворен от това, което чух и искам да ги поздравя за всички хубави инициативи, които ни представиха на нашето внимание. Но това, което чух, искам да наблегна на два момента. Единият е за по отношение на рекламата на инициативата, някои от нашите гости спомена, че рекламата не е достатъчна. Аз също споделям това мнение. <clears throat> Смятам, че ние можем да направим така, че а, още много, много да инвестираме в рекламата, за да може още много, много хора да се запознаят с тази инициатива. А, с тези прекрасни неща, които се случват в тези европейски столици на културата. Другият акцент, който искам да спомена, то почти получих отговор, е въпросът какво става след като измине тази година, в която съответният град е столица на културата, европейска столица на културата, защото се оказва, че всеки град е по-своему с своите иновативни, креативни, оригинални идеи, които заслужават така да имат развитие а не като фойерверк просто да светнат и да изгаснат. Така че мисля, че трябва да се мисли в тази посока да се създаде една платформа, една мрежа от тези градове, които да са обединени и да продължават своите инициативи и да продължават да съществуват в тази платформа. И това, което каза колегата от Латвия, ме изключително ме а, така впечатли, че в Рига са се увеличили хората, които са станали потребители на културата. Аз мисля, че това е истинският успех на един европейски град на културата, когато увеличим хората, които потребяват култура, защото потребители на материални блага в днешно време много, но ние трябва да се стремим да увеличим потребителите на култура. И в скоби, ако ми позволите, не искам да влизам в спор с колежката, която говореше за хомофобията в Пловдив, но не мога да приема тези внушения, че българското общество едва ли не е с такива настроения. Тя цитираше, че има политици, които заявяват своята хомофобия, но аз бих казал, че такива политици има не само в България, навсякъде в Европа. И в заключение бих казал, че българското общество е едно от най-толерантните в Европа, така че нека заради един-двама местни политици не хвърляме е, кал върху цялото общество. Благодаря ви. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Благодаря. Други въпроси? Sehe ich im ersten... А, ah, да, Frau Melbade. Госпожа Мелбаде. Благодаря за втория кръг презентация. Беше много вдъхновяващо. Аз изпомням Рига през 2014 година. Имам два въпроса към колегите. Вие всички сте експерти как да се организира по-добре една културна програма. Каква би бил, какъв би бил вашия съвет за бъдещите или към бъдещите столици на културата, как да се подготвят заявленията и на второ място – когато един град е избран, как да се създаде една менеджерска структура, така че тя да постигне устойчиви резултати? И как да се привлекат местните общности, които да са наистина основна част от програмата? Благодаря. Ако няма други колеги, аз искам да задам един въпрос. От много страни бе казано, че в крайна сметка става дума за липсващ институционализира... за липсваща институционализирана мрежа между бившите столици на културата. Има неформална мрежа, добре, но няма е, институционализирана, е, официализирана мрежа. Е, много сме говорили по този въпрос през последните дебати. Въпрос какво трябва, за да се създаде една такава мрежа? Какво конкретно може и трябва да се направи от ваша гледна точка? Каква подкрепа ви е необходима? Какви стъпки трябва да се предприемат, ако искаме да създадем една такава мрежа. Има конкретни идеи, така че може да мислим в тази посока. Рига и Матера. Може да ни кажете вашето гледище. Госпожо Тарантино, в Матера тази мрежа е много добре приета в Матера. Това разбирам и от другите колеги. Хубаво е всички актьори да се обединят и да помислят каква структура да приеме тази мрежа и как тази мрежа да бъде изпълнена с живот от столиците на културата. Може би конкретно да дадем думата на тези, на, на, на, на двете ораторки преди малко и може би колегите, които имат някакви идеи, да ги споделят с нас. Es uh, man visu laiku gribējās atbildēt uz iepriekšējiem uh, runātājiem. Uz... Да отговоря на предишните въпроси. Може отговорът ми да е малко фрагментиран, но ще започна с следното. Идеята за мрежата или някаква структура, която да се създаде. На моето мнение е малко по-различно. Европейска столица на културата. Това е специфичен проект за специфичен град. Естествено, има неща, които се случват в последствие, има дългосрочни инвестиции, има опит, който се споделя. Всичко това е така. Има полуки, да, но аз не съм много сигурна дали една формална структура или организация би била положителна, би, би допринесла с нещо повече от информ, информалното, неформалното сътрудничество. Ние работихме много конструктивно с другите колеги. И според мен най-важното е споделянето. Общия опит. Това според мен е най-важното и това може да се постигне без създаване на специална структура. Това е обаче моето лично мнение да отговоря на другите въпроси. Инцидентът в Пловдив, в който споменахте, е, да, караме да мисля. Наистина, европейските ценности, свободата на мислене, свободата на, на творене. Не бива да имаме цензура от каквото и да е естество. Не може да се каже не бива да правите това, не трябва да правите онова, дори и темата да е чувствителна или болезнена. Нека хората мислят по тези въпроси. Това е целта на изкуството. Да накараме хората да мислят. Свободата на творчеството не бива да бъде по никакъв начин ограничавана. Сега на въпроса за Европейската столица на културата и инициативата, свързана с нея, до каква степен е позната тя. Аз от мой опит в Рига мога да кажа съвсем честно, когато имате малък бюджет, трябва много добре да помислите къде да инвестирате. Мелина Меркури наградата. Не, беше, е, това беше инвестиция в креативен процес, не беше инвестиция в маркетинг. Ние искахме да финансираме културата и ако човек иска да финансира културата, трябва да се откаже от някои маркетингове, маркетингови и мерки. Ние подкрепихме и, и големи проекти в други градове, моят извод е, че може би трябва да има отделен бюджет за комуникация. Ние като организатори трябва да решим кое да приоритизираме и винаги става дума за избор. В моя случай аз заложих на креативната страна. Инфраструктура он šiem in kultūras Освен това, инвестициите в инфраструктурата и то културните, културната инфраструктура. Европейската столица на културата по принцип не е строителна площадка. Целта е по принцип да се убедят градовете и даже държавите – да бъдат убедени да видят културната инфраструктура като част от общата инфраструктура. Може някой да има друго мнение. Ние обаче лично започнахме, когато кризата беше в, на най-низкото си ниво и инфраструктурата не, не, за нея нямахме финансиране и това не беше за нас тема. Но ако погледнем от по-обща перспектива, мисля, че проектът Столица на културата не трябва да, да създава сгради и инфраструктура, а по-скоро да убедят а, компетентните власти, че има нужда от такава инфраструктура. Госпожа Малба ме попита за съвет към други бъдещи столици на културата. Мисля, че е важно да се разбере. Този проект е много добър стимул, който ви кара да се замислите какво се случва в културата на един град – и ни трябваха тези пет години да променим менталитета си, начина на планиране, какво искаме да задържим, какво, из... с какво искаме да се простим. И това се случи в Рига. Нашите вътрешни дискусии за това, кое е най-важното, бяха много важни. След това дискусията се разгоря на, на общинско ниво, на национално ниво. Имаше политически гледища, имаше политически коалиции, въпроси, имаше даже и връжди, но ние успяхме да опосредстваме диалога и Разбрахме, че ръководното ниво се променя по време на проекта. Ние обаче успяхме да изградим една обща концепция и успяхме да убедим властите, че трябва концепцията да бъде приложена така, както е замислена. Това бих пожелала на следващите столици на културата. Е. Благодаря. Имате думата, госпожо Тарантино. So да, ще започна с първия въпрос. Първия въпрос. А за Пловдив. Говорим за Пловдив. Е, много ни обезпокои тази цензура. Положителното е, че да се повдигне този толкова спорен въпрос. Европейската столица трябва да нарушава всякакви предразсъдъци. И това е много важно, да няма предразсъдъци. От друга страна, чрез социалните медии, чрез различни комуникации, ние подкрепихме приятелите си в Пловдив. Но е, това беше тема, която обсъдихме, когато се видяхме в Пловдив. Е, говорихме за независимостта на творците, е, за правата на човека и Ксавие също повдигна въпроса, трябва ли да даваме тази титла на градове, които не спазват основни човешки права? Може би трябва да повдигнем и този въпрос. Та затова се радвам, че в Пловдив, който обичам, то с такова голямо удоволствие работя там, с, с труднича с тези хора, с толкова широки възгледи. Имахме много успешно сътрудничество, разработихме съвместен проект. Възхищавам се на смелостта им. Мисля, че те бяха много дръзки. Те бяха подкрепени и от много институции, защото можаха да организират тази изложба. сега Става въпрос за писмо в Матера. Съвместното са Съвместното съавторство е наше културно наследство. Ние изпратихме манифест до авторите и до гражданите. Ние не ви поканихме, защото през 2019 година, като Европейска столица на културата, искахме и господин Сасоли да дойде в Матера на закриването на 20 декември. Ще е, се радваме да споделим това с вас. Достъпа е много важно за нас. Ние не продавахме билети, използвахме паспорт или карта. Карта за много основни събития, но също така и за по-малки прояви, workshop – така че е, хора от всякаква възраст, от всякаква възраст, можаха да участват в тези игри. За нас това беше много важно. А, сега някакви съвети за европейски столици на културата. Мисля, че това е много важно. Това е една чудесна възможност да се преосмисли града, да се възроди той. Важно е, ако искате да работите, важно е да работите не само с местните хора, но също така и с хора отвън, с хора отвън, защото е, те не гледат, те не гледат е, обичайно на нещата. Това не трябва да остане само някаква локална местна проява. Да се работи с гражданите, но и с институциите, защото все пак институциите трябва да ви предоставят необходимата подкрепа, но трябва да имате подкрепата и на гражданите. Е, това е, е чудесна възможност да разработите колективна тема, както вече казах. Е, за мрежата. За мрежата искам да се върна на въпроса за комуникацията. Според мен мрежата има значителен потенциал. Засилва се комуникацията. В случая с Рига, те инвестират повече в културата, отколкото в маркетинг или комуникацията. Ако имаме мрежа, обединяваме средствата си и съответно чрез комуникация постигаме по-силно влияние. Това не се отнася само за матера, това е европейска работа, това са европейски програми и е, трябва да имат поне, поне европейско отражение чрез комуникация. Толкова неща можем да направим заедно. Само един пример – само един единствен пример. Имахме доброволци, веб тим за социалните мрежи. Ако меняме такива доброволци между европейските столици на културата, те ще разкажат успеха от различна европейска гледна точка. Нещо малко, но солидно, което можем да направим заедно трябва е, да се говори е, и за миналото, за корените на тези европейски столици. Да говорим и за миналото, и за бъдещето. Какво става в Европа, не само в големите, но и в малките градове. Европейската комисия сега финансира инициатива за оказване на помощ на бъдещите европейски столици на културата, за изграждане на мрежа, но е, мисля, че мисля, че толкова много неща могат е, да се обсъждат заедно. Устойчив туризъм, изграждане на капацитет и ораторката говори за творческа бюрокрация, ако правилно я чуваме. Председателката, благодаря. Още един отговор. Искам Uh, Две неща да подчертая. За мрежата. Мислих, че ще съм в малцинство, но подкрепям идеята за неформалната мрежа, защото подходът е прагматичен. Единственото, което трябва човек да плати е билета си да отиде в столицата на културата. Няма бюрокрация, няма нищо като критерий или изискване. Може да продължим да съществуваме неформално под платформата на Креативна Европа. Семон Паскуа. а, той отговаря за процеса на избор, на избиране. Това е про- програма за създаване на капацитет. Е, това е, според мен, добавената стойност на, на неформалността. Сега за Пловдив и Валета. С цялото ми уважение, това, което се случи в Пловдив – е, в крайна сметка това беше успешна история, това беше предизвикателство, но екипът е, продължи да вярва, те се наложиха, мероприятието се проведе. Така че мисля в този свят на, попули, на популизъм, е, силата на социалните медии беше явна. Това можеше да се случи навсякъде по света. Политиците бяха провокативни. Но в крайна сметка мероприятието бе успешно. Сега на Завалета. Това бе неприемливо. А това не беше успешна история, според мен. Това беше история на цензура, на скриване на, на укриване на факти, на укриване на престъпление и всички неща свързани с това. За съжаление, няма инструменти, които а, да се предприемат против такива действия. Аз не зная дали комисията може да се задейства на административно равнище, може да има политически стъпки, може да има мониторинг, може да, да, може да има символичен протест, например някой важен служител да не присъства на откриването или важен политик. Някаква такава реакция може да има. Не зная, не си спомням каква е политическата реакция, но аз се надявам и очаквах тя да бъде по-силна, По принцип колегите казаха почти всичко. Сега аз искам само да потвърдя, че аз също бих задържал мрежата такава каквато е. Ако нещата станат формални, официални, то тогава ще има критерии кой трябва, кой може да е член и, и наистина, кои могат да бъдат членове? Е, общините, градовете или заинтересованите страни? В такъв смисъл една такава мрежа може да покрива, например, членството на кметовете, но това не би било оперативно а, кметовете ще пият едно хубаво кафе и това ще, всичко ще е много скучно. Такова нещо не ни трябва. Обаче, нещо друго, за което говорим. Например, архива. Въпроса за архива. А как може в един архив да се подслони целият опит и знание, което сме събрали, кои, които сме събрали до момента. Не всичко, но много може да се направи по цифров път. Много ми е важен диалогичният характер на мрежата, защото всичко, което сме натрупали, ние го предаваме на, на, на, на следващите столици на културата. Не всичко може да се документира в интернет. И за една такава неформална мрежа съществуват много възможности за развитие. Може би си спомняте в Малта какво се случи. Ръководителя на културната столица се изрази не приемливо, според нас, за някои журналисти. Тогава ние написахме едно открито писмо и го подписахме. Повече не може да направим, но то също имаше своето въздействие. Благодаря. Плея Руис. Последният колега. И трябва да продължим с по-нататъчната си работа. Имайте предвид времето ни е ограничено. Бреве, соло педирия, рекордария, que alguien... благодаря. Искам само да ви помоля да погледнете 60-те сайта на столиците на културата, ще видите, че всички тези градове са изключително горди. И ако имаше мрежа, всички тези градове ще да бъдат в нея. За мен просто трябва да започне дебат за това как да се организира тази мрежа, но идеята да се обсъди това в Комисията по културата в Европейския парламент за съществуване, да съществува или не е такава мрежа, но да, трябва да съществува, но и има различни идеи проекти, които могат да бъдат проучени. И някой, ако може да ми каже къде трябва да бъде културата след 5 години, това означава, че ако някой може да го каже, това означава, че няма да се развиваме. Пет години съм, не съм малко, но може да се каже, че са и нищо. И е, за градовете, които сега кандидат, кандидатстват, имат 3 години, за тях това е много важно. И аз съм съгласен с всичко, което беше казало. пътят, който трябва да вървим, по който трябва да вървим, трябва да бъде път общ, иначе няма да стигнем до никъде така. Животът ми, моя живот е, е протекал. Аз много време съм отделен на културата и се надявам, че вие ще продължите по същия път. И така, бързо да преминем към третия панел. Благодаря на колегите за тяхното присъствие. Благодаря за споделения опит. За нас винаги е много важно да чуваме неща от практиката, да чуваме хора, които са участвали в правенето на събитията. Това, което ни казахте, беше много добре, много важно за нас. А сега ще чуем становищата и мненията на третия панел. Und ich darf, äh, Frau Amann, äh... Госпожа Аман, госпожа Глаза и госпожа Гарсия. Това са нашите експертки. Моля ги да вземат мястото си на подиума. Ja, ich glaube, hier oben hat jetzt jeder soweit Platz genommen. Und äh, Moment, hier fehlt der, der, der. Така, всички седнаха. Липсва някой. Не. Силвия Аман, Агнешка Влазел, Беатриц Гарсия. Добре дошли на всички вас. Госпожа Амани и госпожа Влазъл заедно имат 5 минути. Госпожа Гарсия също 5 минути. Много трябва да внимаваме с времето. Доста продължихме в предишните два панела. Ако имате нещо незададено като въпрос при предишните два, два панела, може да го зададете сега. Благодаря за поканата. Ние ще направим обща презентация, Агнешка и аз. Ние бяхме избрани от парламента преди 5 години и обсъждахме много различни инициативи, така че наистина хубаво е да чуете и двете ни. Ние ще говорим за това как да използваме по-добре целия, целия потенциал на европейските столици на културата. Но преди да минем към бъдещи опции и, и възможности за подобрение, искаме да говорим за това, искаме да кажем това, че инициативата Столица на културата е много успешен модел – и това може да се види, когато спогледнете по-общата перспектива. Това е, може би, нашата роля тук като панел. Да представим по-широката перспектива. ЕКОК е модел за много различни инициативи, свързани с културата. Това означава, че има голям потенциал, много нови възможности и трябва, според мен, да започнем с тази изходна точка, преди да продължим. Естествено, имаме много какво да споделим с вас. Ще се опитаме да подчертаем най-важните заключения от нашата работа. Значи, Европейския парламент ни номинира, но имаме и още един, една колежка, която седи отзад. Трите ни бяха, трите, и нас, ние трите бяхме избрани от вас. Важно е да се каже, че панелът работи при две условия. Най-напред опитваме се да изберем най-добре добрата столица на културата в дадена страна, след това трябва да наблюдаваме процеса на прилагане. Това са две различни неща. Мисля, че е най-важното да се спомена е, че ролята на панела се промени. Имаме 10 международни експерта в момента. Значи има разнообразие на експерти, на знания. Работният ни модел е демократичен, прозрачен. Панелът е много обвързан с това да съгради бранда Европейска столица на културата и да наблюдава качеството на проекта. Чухме много примери от предишни столици на културата. Но в момента сме стигнали повратна точка, защото от следващата година новите правила ще станат видими. За това сме предоставили и календара на ЕКОК за следващата година. Ние ще изберем немски, словенски градове. Това ще е предварителния избор. Виждате тук списъка. Много важно е да се разбере това още от самото на, на, начало, защото правилата се промениха в сравнение с това, което имахме преди. Има 6 критерии, по които ще се избират бъдещите столици на културата. Ще се спрем на някой от тях. Дългосрочните последствия и стратегия. Това е основното. В началото имаше само два критерия, които не бяха много ясни. Сега имаме 6 и всеки от тях има подкритерии. Нашата работа е по-добре структурирана така. По отношение на подобренията. Вие направихте много предложения. Аз ще се спра само на две-три. Много е важно, че градът не е нещо, което е само по себе си съществуващо. Един град е заобиколен от други региони. <clears throat> така че един град трябва да участва в състезанието заедно с региона. Това е един по-включващ подход. It was mentioned already today. It's the... Нещо, което бе споменато вече. Бюджетната стабилност. От една страна трябва да има ефект на лоста. Това се задава от ЕКО като титла, като заглавие, като марка – а от друга страна участието на европейското равнище под формата на различни фондове. И управлението може да е съвместно. От друга страна, това е предизвикателно. Защото вие самите казахте, че обещанията не се изпълняват в края или пък Преговорите са много трудни, които пречат на подготовката. Защото когато човек няма финансовата рамка, това се отразява не само на програмата, отразява се на организационната структура, отразява се на сътрудничествата. Така че това е наистина нещо, което според нас трябва да се реши и с националното равнище. По принцип, цялата страна има полза от тръжната процедура. Особено с новите правила. Защото трябва да се създадат културни екипи. И това оказва положително влияние не само върху града и върху страната. Културни дейности, културно сътрудничество между различни актьори, както в града, така и между различни градове. Укрепване на капацитета във всички сектори, най-вече в културния сектор. Укрепва се гражданското сътрудничество на местно и европейско равнище. Един от основните положителни моменти на ЕКОК е социалното въздействие – то е по-видимо в тези градове. Социалното сближаване е нещо, което ние подчертаваме много в нашия процес. Много чухме за развитието на градовете, но това, което е важно, е, че в Европейската столица на културата се срещат европейските и международни измерения. Това е в крайна сметка европейски проект, така че важно е ние да разберем тези елементи. Важно е градовете да станат видими и то не само в Европейския съюз, а извън. И това столицата на културата като инициатива се възприема като модел, културен модел в, в други части на света и като начин по който Европейския съюз живее своята култура и се представя пред света. Това е един от раз... Това е един от начините, по който се осъществява комуникацията. Професионална комуникационна стратегия е необходима. Много е трудно тя да се разработи за малки градове, но има огромен потенциал, който може да се използва на европейско равнище. ECOX in order to become more, more visible. And on, on the other hand, it's about content. It's about uh, this kind of... На следващо място съдържанието, което трябва да е устойчиво. И тук имаме предвид всички измерения на устойчивостта – Това е глобален въпрос. Говорихме за туру, туризма. Туристи идват от целия свят. Искам да подкрепя това, което бе вече казано. Това е общ проект. Панелът смята, че това е и наш проект на панела. Когато ние наблюдаваме, ние подкрепяме, а не контролираме. Културната комисия също може да го направи това. Вие може да сте мост между националното и европейското. Благодаря. Би било хубаво да спазвате времето за говорене. Вие говорихте два пъти по-дълго. I need the clicker. Thank you very much. Следващи изказваш се. Благодаря ви. За мен е удоволствие да бъда тук днес след обед. In castellano, but then I will switch to English. That is faster to, to speak in. Um, I have five minutes, so what I'm going to be doing... Разполагам с 5 минути. Така че, първо искам да ви кажа какви документи има какви са доказателствата. Аз съм директор на обсерваторията за европейските столици на културата. Този орган се развива от 20 години. Събираме информация за общини, където е имало културна намеса. Европейска столица на културата, но има и много други събития, които са се вдъхновили от такава рамка. За мен беше привилегия да документирам много прояви, но има и много други огромни прояви, като например Олимпийските игри. Те вървят по собствен път, но все пак могат да се получат от програмите за Европейска столица на културата. Европейската комисия ме избра е, да бъда член е, в е, комитета, който прави подбор. 2012 година бях назначена а, чрез а, търк от Европейския парламент, за да а, се проведе а, това проучване. То покрива първите 30 години от програмата и а, документите са от 1995 година до 2019. -та какво е на лице, какво е публикувано, какво е споделено, какво е документирано през тези 60 компакт диска, за които се говори. Има планини от информацията. Въпрос е доколко е съпоставима тя и как да я използваме. Това е документ, Имам копие, те трябва да бъдат разпечатани, но като, като позоваване те все още са валидни. Какво излиза от тази карта? Хубаво е да напомним разнообразието на общините и местата, на които е възложена такава титла – толкова е различно, толкова е различно от проучванията, които съм правила, например, за Олимпийски села и Олимпийски игри. Има такова разнообразие от размери, от възможности, от е, национален и интернационален профил. Не може да има една единствена рамка. Е, Интересно е, защото е изтекло много време, но също така е, тази титла е, се е развивала в различна среда. Справило се с различни предизвикателства. Ето, виждате примери. Всичко е подобрено. Ще видите подробностите по-късно. Няколко точки, които според мен са полезни, преди ви да пристъпим към следващата точка, за която говориха Силвия и Агнешка. Та, рамките. Е, е, през тези първи три десетилетия лично аз и, и екипа е, искахме да видим има ли напредък. Има ли напредък и в този важен процес на учене е важно да има визия за даден град – да се свърже той с стратегия, после да има работна програма в определено времева рамка и после да се види какво е отражението. Ние изследвахме 60 града, има различни квадрати за всеки. Опитваме се да разработим някакъв модел това, че трябва да има визия за общината. Това отслабва. 95-та година в началото на програмите просто имаше вакуум и е постигнат напредък. Има напредък, но все още много неща могат да се направят. Друго слабо ниво, което се е развило е стандартизация организация на идеята, че културата преминава през различни отрасли, че това е нещо хоризонтално. Свързва се с образованието, с културното наследство, с транспорта. В документа е посочено как. Също така, какво се говори, така наречения дискурс? Виждаме съчетание между и моменти икони и как всичко се свързва с корените, с работата на социалните работници. Няма да, навлич, да навлизам в подробности, но в документа, който сме публикували в е, този доклад, е, но и примерно град като Ливерпул, където аз живея, беше е, е, извършено много голямо проучване за 15 години – как да се подобрят такива инициативи, културният трепет на местата, културната им, културния им живот. Трябва да има и данни. Има данни, виждаме как това се превръща в факт и зависи от изходната точка на градовете мрежите, как да продължи новата работа. Има много доказателства и много общини са събирали документи през годините, как се променя имиджа им. Примерно Глазгол, Ливерпул, Марсилия, Лил, Матера. Как може изцяло да се промени града, когато града тръгва от е, проблем с репутацията, особено в родината им. Е, имаме материал, за да видим е, какво е социалното отражение. Искам да кажа само две неща. Цифровизация има статистически данни, как за местните общности може да се види как хората чувстват това. Има много градове, които доказват, че 50 до 90% от населението, това може да се тълкува академично, чувства, че града им се е подобрил. По-добър град след тази титла. Как се променя публиката за културата, но какво е реалистично да се очаква краткосрочно, средносрочно и дългосрочно. Важното е, е да сравняваме, но сравняваме ябълка и круша градовете са различни. Какво значи успех? В някои места имаме 30 000 служители и е огромно постижение, докато за други 1 милион е много малко. Така че зависи от изходната точка. И много материали на економическия фронт. Има натиск върху економиката, резултата в економиката. Имаме документи, но това не е единствения начин да обясним нещата. Работим и по тенденциите в туризма. Има стотици графики, които можем да споделим с вас, но всичко трябва да бъде в контекст. От гледна точка на туризма мога само да кажа, че е много важно общините да разберат цикли, циклите. Много е често да има е, висок ръст до определена година, когато се постига титлата и много често има спад след това, което не винаги означава провал. Трябва да се види как се развиват нещата. Спирам до тук. Искам само да ви напомня, че всички документи са на лице онлайн. В доклада имаме едно обобщение, графики и много подробни приложения с е, информация, която може да бъде полезна за различни градове и за унези от вас, които искат да разберат. Благодаря. Един въпрос. Този, това проучване е от 2013. Има ли допълнение, което осветляват актуалните цифри? 6 години са минали от тогава. Yeah, thank you. It's a very important question. Да, много е важен въпросът. Като човек, който се занимава с научна дейност, е много важно да се види как се развиват нещата. Това проучване гледа данните от 30-40 години. И ние просто попълваме информацията в последните години. Попълваме ги в матриците, които сме създали. Информацията я имаме. Имаме методологията, техниката – така че важно е какво ще се случи в последствие с новите капацитети, които подкрепя комисията. За университетите е важно, за, за нас е важно информацията да е достъпна. Ние имаме суровите данни. И работим върху това, как тази информация да е достъпна и споделяема. Много е направено, но този доклад не показва следващите стъпки. With, uh, with those interested. Thank you very much. Now I want to open for questions. А сега въпроси, моля. Господин Клод, без съмнение, европейските столици на културата са добра инициатива. Интересуваме следното – възможно да се генерират градове. Това се споменава на страницата на инициативата. Може ли да обясните какво имате предвид? Катовица, например, е един град. Това е град в Польша, много динамичен. И този град би искал в бъдеще да се кандидатира за столица на културата. Господин Хайт. Um, one of the speakers, uh, one of the first presenters, um, Един от колегите спомена факта, че когато има решение взето, няма повече, повече политическо вмешателство. Вие имате ли опит на политическа намеса. Ако някое правителство ви даде идея, вие следвате ли? Имате ли освен това критерии, които бихте искали да включите в списък? Или сте доволни с, от каталога, който трябва да следвате? Промените в бюджета. Промени между офертата и това, което наистина се случва в последствие. Как вие се справяте с тези несъответствия? Джули Уорд. Чудесно е, Беатрис, че сте тук от моя избирателен район – Градът се промени след като беше столица на културата. Всеки път, когато вземете влака и после такситата, те такситата са много... Так, так, шофьорите на такситата са много приятни, те са обучени да са любезни. Това беше директно последствие от столицата на културата. Те посрещат по различен начин чужденците. Не знам дали задавам въпрос, просто исках да изразя подкрепата си за това, което правите. Още нещо когато казахте за широката перспектива на проучването. Тук не става дума само за столицата на културата, става дума за културни градове и големи мероприятия, които могат да променят един град. Сега в Обединеното кралство има градове на културата. Тази инициатива е вдъхновена от столица на културата. Това е, например, инициатива, ориентирана към западнал град, като целта е града да се възобнови. реших да отида в Торонто, в, Кана... в Канада и да говоря за култура, за урбанната економика и да представя идеята за столица на културата. Трябва да сме много горди, защото последствията от тази инициатива са много по-широки. Аз ще продължа да използвам нещата, които научих и ще ги обединя с форума за отворена економика. Много добре се справихме като Европейски съюз с тази инициатива. Е, като гледам времето, мисля, че изчерпвам списъка на изказващите се, за да могат всички експерти да имат възможност да отговорят. Благодаря. Извинете, че отново искам думата, но тъй като няма още много депутати, е, искам да ви благодаря да ви благодаря за последния тур. Искам, имам въпрос към доктор Гарсия. Благодаря ви за интересното и полезно изложение, което направихте. Вие очертахте много полезни насоки за бъдещи градове, които и ще кандидатстват за титлата Европейска столица на културата. Чудесни насоки за стратегия. Харесаха ми вашите показатели. Въпросът ми е обаче не мислите ли в да приложите и указател за околната среда? Как ще се отрази това на околната среда? Защото въпросът е, е все по-важен за Европейски съюз и ние като парламент е, е, разглеждаме екологията като наш приоритет. Какво би могло да бъде? Yeah, who wants to start? Democratic decision that I start. Да, решихме аз да започна на различните въпроси. Първо, това е свързано и с последния въпрос. Искам дали бих променила нещо в шеста критерии. Критерия. Да, за... Да, действително в критериите пропуснахме екологията. Когато сравните всичко с международни инициативи, аз е, имах удоволствието да бъда съветник на и, и, и, иберийски столици на културата и те казаха защо в критериите не е включена екологията. И второ, глобалното измерение. Всички предизвикателства за 21 век са глобални. Имаме е, чудесен инструмент е, в тази европейска столица и да има дебат за това. Европейските столици на културата са чудесно място за подежна дискусия. Говорим за глобалната перспектива, това е нещо много важно за бъдещето. Да, ще оставя нещо и за другите, да. Искам да отговоря на въпроса за натиска върху нас – Трудно е да ни оказва някой натиск, защото ние сме 10 независими експерти от различни страни. Имаме само една единствена цел – най-добра европейска столица на културата. Как да се постигне тя? И за това при подбора не, но след това да – Получаваме имейли от е, граждани, от групи граждани, е, които искат е, влияние върху организацията на нашите екипи. Ние подкрепяме как да работят екипите и много местни, а и национални правителства почувстваха нашия натиск върху тях и научиха. Те винаги са на страната на екипите. Ние не сме част от политическата игра. Ние искаме просто да се избере най-добрата възможна европейска столица на културата. Благодаря. Мисля, че това беше чудесен отговор. за вида и броя на показателите. Дадена рамка търпи развитие. Тя трябва да може да се приспособява към различни места. Тя, ние работим с университети, с, с а, научни работници. Винаги имаме предвид разликите между градовете не може да има една единствена постоянна рамка. Това е мозайка. Има е, някои е, показатели, които са в сърцевината и след това се добавят други. Е, говорим за екологията, но примерно, как се чувстват хората, да се чувстват добре, трябва ли да бъде само социалното измерение или да се изведе от него. Това са ключови понятия, когато те станат водещи в дебата, трябва да ги документираме и да предложим доказателства, бюджета. Често се задава този въпрос, но като видим рамките за програмата за Европейска столица на културата и мега събития, като Олимпийски игри, трябва да се развият договорите с общините, това не може да се извърши в контекста на тези програми, както в света на спорта. Там мерките са драконовски. Когато даден град получи Олимпийските игри, там просто законите се променят. Тук всичко е много пъгъвкаво, но има, трябва да има натиск, защото има и други събития, които представят други модели. И след като е изтекло толкова време, е, при тези толкова ценни инициативи, ние трябва да признаем, че трябва да отчитаме сложността, защото сега има опасност от е, нещо да се прекали. Толкова голям натиск има върху цифрите, за да бъде всичко черно-бяло и много ясни доказателства как да се отговори на очакванията. От една страна се смята, че много градове могат изцяло да бъдат променени, обаче се очаква нещо, което новите градове, столици на културата, няма да могат да постигнат. Така че, когато говорим за показателите или за доказателствата, трябва всички да се чувстват удобно, да се види и да не се разчита изцяло на цифрите и на статистиките. Това е следващото голямо предизвикателство. Много неща стават, неща да не са черно-бели, те са сиви. Виждате как шофьора на таксито ви говори различно, как да се документира това. Това е най-важното за следващите, следващата работа. Накратко за потенциала за регенериране за европейски столици на културата. Е, има такъв потенциал трябва самата община да има визия за развитието си и как Европейската столица може да го развие. Това е свързано с уникалността на Европейската столица на културата. До сега има 60 такива столици т.е. има някакво съревнование. Вие се съревновавате е, с е, гражданите на градове във вашата страна или с предходните столици. Така че, ако имате някакъв цялостен възглед за регенерацията на града, то Европейската столица на културата предоставя нови възможности нови възможности. Но трябва да има последователност. А, още, още една дума. On urban regeneration, maybe from the beginning to see it as a comprehensive concept. Европейска столица на културата трябва да бъде цялостен, цялостно понятие. Uh, Говорим за устойчивост във всички нейни измерения. Това е нещо, което трябва да бъде по-цялостно. Това а, трябва да бъде обект на дискусия за наследството. А, културата, околната среда, промяната в градоустройството в економическия смисъл и това да бъде изходната точка. И след това стигаме до по-широк възглед и как да се свържем с устойчивото развитие и целите на устойчивото развитие. One sentence to underline that the role... Едно изречение. Е, ролите са се променили. Ако учите от европейски столици на културата, учете се от е, тези, които ще е, бъдат столица следващата година. Това е промяната. И не забравяйте да се учите от всеки, всеки опит. Не бъдете слепи за историята. Е, гледайте през е, е, вярната лен, лещ. Благодаря. Това беше плодотворен, плодотворно изслушване. Чухме много нови неща. Някои неща бяха потвърдени, От много години следим развитието на столиците на културата, но винаги е хубаво да чуем директно от организаторите какви са техните, какъв е техния опит. Какво се е случило хубаво, какво се е случило лошо в миналото. Надявам се, да може да използваме чутото при вземането на решенията си в бъдеще, развитието е единственото постоянно нещо. Устойчивостта е друг аспект – Човек може да се получи от грешките на другите, не само от своите грешки. Мисля, че това е добра инициатива. Гражданите трябва да бъдат привлечени към културата и то устойчиво. Културният сектор в политиката, там също трябва да имаме дългосрочно влияние. Ние сме на добър път. Проектът трябва да продължи, за да имаме благотворни въздействия не само за столиците на културата, а и за други градове. Благодаря ви, желая ви приятна вечер. Едно съобщение имам. Понеделник 20 януари и във вторник 21 януари. Това ще е следващото ни заседание. Джули. Е, приключваме така, че зная, че е късно. Но имах заседание с адвокати ирански куратор, който е задържан неправомерно в Техеран. И това е жена, която работи за Британския съвет, когато е била арестувана. Осъдена е на 10 години, работила е по културен проект. Искам да помоля комисията да намерим начин да проведем изслушване за това. Знам, че много неща вече са решени, но това е нещо спешно. Това е човек, който твори изкуство. Нито едно от нещата, с които тя се е занимавала, е политическо и изведнъж тя е осъдена на 10 години. Нека обсъдим нещата по някакъв начин. Бих била много благодарна. Това е много голямо досие. Може би трябва да говорим при спешните, при спешните случаи в пленарната зала. Може би през декември да говорим за този случай. И ако не може да говоря в пленарната зала за този случай, може да говорим по този случай при следващите ни заседания. Може би не може да направим изслушване по този случай, но във всички случаи може да напишем писмо. Това е нещо много важно. Не може да говорим по такъв повод – в точка разни, така че за това ще осведомим координаторите за тази тема. В края на това заседание ви желая весела коледа. Това е последното ни заседание преди коледа. Надявам се да ви видя отново през следващата година здрави и мотивирани. Това беше първия ни законодателен месец. Започнахме много добре, нека продължим така и през януари.